Ladies and gentlemen, welcome to... Добре дошли, уважаеми госпожи и господа, на заседанието на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Ще имаме а, изслушване по темата контрол на придобиването и притежаването на оръжие. Добре дошли на всички експерти. Те са дошли при нас от Белгия, Италия, Франция, Великобритания и много други държави. Тези хора са наистина експерти с многостранен опит. При няколко седмици публикувахме работен документ, поискахме информация по много технически въпроси. Впечатлена съм от информацията, която получихме вследствие на нашето запитване. Една от целите на настоящото изслушване е да получим информация за техническите аспекти на предложението, защото предложението на комисията не беше придружено с оценка на въздействието. Съответно, нямаше как да разберем какви биха били евентуалните нежелатни е, последици. Тъй като отново казвам, нямаше оценка на въздействието. Надявам се, че нашите експерти ще могат да ни предупредят за нежеланите последици от е, предложението на комисията. Да се надяваме, че те ще ни помогнат и да намерим е, альтернативен подход. Заседанието се излъчва по интернет на живо. Знам, че за някои колеги беше проблематично да влязат в интернет тази сутрин. Правила съм в Twitter е, линк към заседанието. Ако някой иска, може да публикува този линк и в своя Twitter профил и във Facebook има подобен линк. Първия оратор е господин Филип Нобелс, който е член на Комисията по огнестрелни оръжия. Знаете, директивата е от 1991 година. Господин Филип Нобелс е френския член на тази комисия. Той ще се изкаже в рамките на 5 минути. Je vous remercie, madame le rapporteur. Mesdames, messieurs. Благодаря, господин госпожо председател, господа. Аз всъщност съм е, ръководител на един отдел, е, който се занимава с е, оръжие, огнестрелни и експлозиви. И мен ме занимава въпроса защо е важно да се направи преразглеждане и на тази директива едно оръжие, което е в, е, е нелегално, е все пак някога е било легално. Това е, то е произведено, е, в крайна сметка е продадено на легалния пазар и в един момент изчезва. Значи да имаме директива, която е, третира нелегалните оръжия без да е, засяга други аспект, е, е непълна. Ето защо през е, 96-та година е, е, се занимахме с важния въпрос дали оръжията с е, халосни патрони би трябвало да бъдат обхванати от тези директива или не. В бе организиран трафик, който ни даде възможност да е, обхванем този въпрос. От 2008 е, и 2014 групата по експерти, е, експерти по огнестрелното оръжие сформираха една работна група към така наречената съдебна полиция, направих контакти с Генерал дирекция правосъди и вътрешни работи, за да направят някои корекции в липсващото законодателство. След това те се обърнаха към Международната организация International Proof Commission да се вземе с този въпрос. Сега всички проблеми не са решени. Атентата от парижки атентат каза, че показа, че именно такива оръжия се използват и че ние нямаме решение за това. Е, съвсем набързо ще се спра на няколко е, въпроса. Тези е, оръжия, които е, е, за изстрелване на халосни патрони и е, за е, сигнални такива не са обхванати от тази е, директивата 91477. По същия начин е, обнесеното оръжия, които съществуват под понятия, които, е, е, на които, е, които са важни. Какви са техните съставни части, в зависимост от това, те се подразделят в два елемента. Какво означава всичко това всъщност улеснява незаконната търговия и именно тук тези празноти трябва да се попълнат. Друг елемент, който също е важен, е необходимостта да се е, подобри проследяемостта на оръжията и по-специално проследяемостта в между европейски държави членки защото за сега се губи връзката. Имаме би трябвало да знаем страната по а, дестинация, страната по происход. А, това са документи, които се държат от оператора но обществеността не знае точно в кой момент е прехвърлено оръжието, какъв вид оръжие и до каква степен то е лицензирано. Тази информация трябва да се предостави от оператора, който осъществява трансфера. Струва ни се, че този обмен на информация между вътре в рамките на Европейския съюз трябва да се е, регламентира и да се подобри, тъй като проследимостта вече е на, е, на национално равнище, всяка държава членка отговаря за това, но момента в който едно оръжие напусне държавата членка или е, влезе в друга държава членка, тук вече нишката се прекъсва и това е, помага на незаконния трафик. В рамките, е, в същия контекст, е, трябва да кажа, че директивата за огнестрелното оръжие, според е, е, Обикновено е, е, се изисква е, официална идентификация на оръжието. Производителя би трябвало да го направи, но в рамките на проследимостта е достатъчно. Това се определя от марката, модела, производствения номер и калибъра. Тези неща не са предвидени, предвидени в директивата. Тя не предвижда такова задължение за сега. И сега няколко от оръжията, които сме идентифицирали, става дума за съхраняване на данни. Срокът от 20 години, който е предвиден в директивата е твърде кратък. Има е, в парижкия атентат е, са използвани оръжия, които е, много по-отдавна са в обращение, така че този вид данни са много важни. Както ви казах, оръжията, огнестрелните оръжия, които са обхванати от тези директива, както показа, пак казвам, Парижския атентат, това са оръжия, които са непознати, но драматичният момент, момент тук беше, че те не са а, нито оръжия оръжие за хаосни патрони, нито за а, а, дезактивирани. Те най-спокойно циркулират в европейското пространство и е, по този начин дадаха възможност на убийците да е, осъществят е, терористичния акт тези е, е, оръжия с е, акустичен ефект са разпространени в много страни в е, Западна Европа. Е, колкото до придобиването на такива е, оръжия, най-просно е, много е, и, е, амунициите. Много трудно е да се класифицират амунициите според вида оръжие. Идеята ни беше да не е, е, амуницията да, да е, е валидна от момента, в който тя бъде детонирана, използвана в незаконно оръжие. Вече акустичните оръжия са важен вид, модифицираните видоизменените оръжия също са важна категория. Тези при тези е, оръжия се променя начина на функциониране и вече под нова, в този видоизменен е, вид, е, те могат да бъдат изнесени и продадени и съответно допълнително модифицирани. Колкото до продажбите по интернет, би трябвало да се спазват законните условия на продажба, законовите условия за продажба благодаря. So... Много ви благодаря. Какво ще направим сега? Ще чуем следващите трима оратори. Всеки от тях ще получи по около 6 минути и след това ще имаме 20-минутна сесия за въпроси и отговори. Трябва да имаме възможности и за въпроси, и за отговори. След това ще имаме втора група от експерти, които ще си изкажат за около 20 минути. След това ще имаме още една поредица от въпроси и отговори. Съответно, ако искате да зададете въпрос, ще трябва да ми дадете сигнал. Панус ще записва в списъка. Първият оратор е доктор Едвард Импи, който е директор на Кралския оръжен музей. Той ще представи позицията на музеите и на колекционерите. Благодаря ви, доктор Импи. помолиха ме да се изкажа относно потенциалното въздействие на измененията върху музеите и колекционерите. Ще изкажа позицията на музеите в Великобритания. Онова, което ще кажа обаче, вероятно ще се приложи и по отношение на другите държави членки. Ще има различия, естествено. Ние се притесняваме, че ще има много сериозно въздействие върху оръжията от категория А. Те са част от нашата история, от нашето културно наследство. Те са източник на информация за бъдещето. Ще имаме и предложения за това как да се избегнат тези последици. Знаете, че директивата е 91477 от 98 година. Предложенията, които създават проблеми, са свързани с член 2 и член 6. Ако започнем с член 6, какво се казва там? Какво се запазва от оригиналната директива от 1998 година? Това е текста в отдебелен шрифт. Сега има предложение този текст да се заличи и да се замени с това изречение. Ключовата дума тук е дезактивиране. Това означава на практика, че дезактивацията на всички оръжия в, в музеите е, ще се случи. Стига, естествено, музеите да са включени сред органите, които са с културен аспект. За момента това не е така. И тук предполагаме естествено, че и член 2 ще бъде запазен Вижте каква е формата от 1998 година. Вижте и предложението. Предложението е да се заличи последното изречение и да се запази изключението само за в кавички обществени органи. Ако обществените органи останат такива, каквито са формулирани в първоначалния текст, няма да има проблеми. Само, че тук ще трябва да има и допълнително определение за това какво точно на английски поне означава обществен орган. Предложенията по член 2 и член 6, за да бъдат последователни, то в, в, в, в такъв случай тези органи не с културен характер не могат да бъдат едни и същи, както в член 6. Тоест, това трябва да се изчисти като проблем. За нас е най-важно музеите да не подлежат на така наречената дезактивация на огнестрелни оръжия. Има четири причини. На първо място културни причини. Оръжието е активен обект. Той има движещи се части, и тези движещи се части всъщност определят оръжието, каква е неговата характерна черта спрямо други оръжия. Ако има дезактивация, тези части ще бъдат отстранени и нищо не може да се научи повече от това оръжие. Това е като да махнеш двигателя от един автомобил или да махнеш съществени елементи от интериора на една сграда. Тоест по никакъв начин това не може да бъде от тук нататък обект на културното наследство. Това би довело до едно значително унищожаване. Ето вижте, на, на това оръжие, това е първата картечница, първото оръжие от категория А и то е оказало сериозно въздействие върху историята на света, независимо дали това ни харесва или не. На следващо място един картечен пистолет Това е един картечен пистолет, е, подарен от е, Сталин на британския посланник през 1943 година. Това е предмет, който наистина е с историческа стойност и с голяма стойност за съответните лица дезактивацията би унищожила един съществен източник на информация, на, на компаративен материал, който може да отполза за криминалистите, за националните служби по сигурност, за заучените. Това ще стане със сигурност в Великобритания. Моя музей е източник на информация, когато се борим с тероризма и с престъпността. Ние имаме е, и е, колекции в. Е, е така наречения Imperial War Museum, които са използвани за разследване на, на, на военни престъпления в Босна, например. В Холандия подобен музей също изпълнява такава роля. И не би трябвало да се пречи на тези музеи да помагат за справяне с заплахите за, за здравето на нашите граждани. Третата причина няма необходимост да се дезактивират подобни оръжия в музеите. Риска за общественото здраве е минимален и тези оръжия отговарят на съответните държавни стандарти за, за безопасност. В Великобритания стандартите за сигурност се договарят и достъпа до такива оръжия в музеите се свежда само до определени лица, които са преминали през съответните проверки и така нататък. Знаем къде се намират тези оръжия във всяко едно време. В Великобритания, за да може един музей да, да има оръжие от категория А, то означава, че трябва да има специалните лицензии, давани от правителството. Те не се получават получават лесно, има специален режим за тяхното получаване и накрая не знаем дали а, някога е крадено оръжие от категория А от а, кредитиран музей. Тоест не може да има връзка между тероризма и между колекциите в а, музеите. И последната причина, четвъртата, дискриминацията. Е, има е, музеи, които са част от е, военния изтаблишмент в някои държави членки и музеи, които не са част от този военен изтаблишмент. На тях не трябва да се, да се вреди. Това ще е против политиката на Европейския съюз. До сега говорих за музеите. Голяма част от нашето културно наследство обаче е и в частни ръце макар че за Великобритания това не е в, в голяма степен. Ако предложението а, доведе до съответния резултат, всички оръжия от категория А в частни ръце ще бъдат а, разрушени. Всъщност оръжията няма значение в какви ръце са. Тези изменения просто надхвърля пропорционалното. Какво препоръчваме? Това е нещо изключително просто. На първо място най-добре би било да се възстанови член 2, параграф 2 в първоначалния му вид. По този начин ще се запазят музейните колекции и колекциите на частните лица. Ако това не се случи, трябва да има промяна в текста на, на параграф 2 и член 2 и може да се каже следното. Погледнете текста в отдебелен шрифт. Изключението ще се прилага за колекционери и за публични органи и органи, които управляват обществени колекции с културно-исторически аспекти, колекции от оръжие, които подлежат на регулация в държавите членки на територията на която се намират. И член 6 отново казвам казвам, ето това трябва да, да, да е, е текста, има предложено изменение към изменението. Е, става дума отново за, за е, колекционери и за публични органи, които са обект на регулация в съответните държави членки. Това са нашите предложения. Благодаря за вниманието. Thank you very much. service. Благодаря. Следващия оратор е доктор Мауро Силвис, който е директор на Асоциацията на производители на спортни и ловни оръжия в Италия. Той представя позицията на производителите. Мадам Чер. Благодаря, благодаря госпожо председател. Своето изказване бих искал да представя позицията на бранша, на производителите на оръжия. Искам да подчертая, че ние произвеждаме оръжие за гражданска употреба, ловно и спортно. АМПАМ е организация, създадена в Рим през 1980 година и обединява 20 най-големи италиански производители на оръжие, трябва да отбележа, че Италия произвежда 28% от е, обща продукция в е, Европейския съюз и 50% от пушките. Ние членуваме и в е, Европейския институт за ловни и спортни оръжия, друга неправителствена организация, създадена в 1976 година. Представляваме около 1000 търговски дружества и около 150 производители на огнестрелни оръжия за граждански цели. Какво е въздействието на сектора? В 28-те държави членки се произвеждат около 2 милиона бройки годишно, около 1800 са производителите на огнестрелни оръжия и боеприпаси е, за е, тях, когато те са заловни и спортни цели. 200 дистрибутори, 14 000 търговци на дребно, над 300 000 колекционери. Около 2, 12 милиона е, отговорни граждани, които спазват закона, притежават такива оръжия. 40 милиарда евро годишно е тази стопанска дейност, която е свързана с тях и създава 580 хиляди работни места. Европейското законодателство е дадено в три директиви. Директива 91-477, директива 2851, 51 която изменя първоначалната, 91-477 и най-сетне регламент 258 от 2012 година за изпълнение на член 10 от протокола на ОНЕ за огнестрелните оръжия. Това означава, че Европа изцяло изпълнява протокола на ОНЕ за огнестрелните оръжия. От тук възниква въпроса дали всички държави и членки изпълняват това законодателство от 2008 година до днес. Нещо повече, трябва да се спра изрично на маркирането на основните части. Член 8 от протокола на ОНЕ за огнестрелните оръжия се транспонира с член 4 от директивата за огнестрелните оръжия. Там се посочва, че е, съществените компоненти трябва да бъдат маркирани и ако бъдат унищожени тези основни части, то тогава не може да бъде използвано огнестрелното оръжие. Държавите членки трябва да се погрижат да бъдат маркирани и регистрирани всички огнестрелни оръжия и техни основни части в съответствие с директивата включително и дезактивираните. Ето защо е важно предложението на Европейската комисия, в което се е, посочва необходимостта изрично да се предвиди една основна е, част да бъде маркирана, за да хармонизира системата за всички производители и вносители. Тук е, е обяснено как се маркират съществените основните части, но мисля, че има присъстващи, които могат да го обяснят по-добре. Важно е маркирането на основните е, части и стандартите за маркиране на постоянната комисия по протокола да бъдат признати във всички държави членки на Европейския съюз. А тези държави, които нямат организация оправомощена да полага контролните щемпели, трябва да признава вече положените щемпели от е, други организации. Ето кои са основните е, части в е, пистолетът. това са цевта, затворната рама и затвора. Виждате същите части и в пистолет, в винтовка или винтонерезна пушка в полуавтоматично огнестрелно оръжие и в ловна пушка. Със всичко това искам да покажа, че съществуват хиляди модели огнестрелни оръжия с различен калибър, по същия начин както има хиляди модели автомобили с различна мощност на двигателя. Поради това не може да се каже, че основната част на едно огнестрелно оръжие ще може да пасне или да се монтира на друго. Трябват големи а, умения, експертни познания, за да бъдат а, монтирани. Има и неосновни части. Те а, не са съществени за функционирането на огнестрелното оръжие. Те са допълващи и могат лесно да бъдат заменени. Например, прикладът, петлето, спусъка, предпазителя. Освен това има и принадлежности към огнестрелните оръжия, като например оптиката, заглушителите, пълнителите. Тези части категорично не са основни, не са съществени. В протокола на ООН е дадено определението на огнестрелно оръжие – това е, е всяко преносимо цевно оръжие, което произвежда или е предвидено и проектирано да произвежда или може да бъде видоизменено в е, произвеждащо изстрел или да изстрелва е, куршум. Дезактивирането е процес на необратимо привеждане в състояние на оперативна непригодност. По такъв начин, след дезактивиране, огнестрелните оръжия не могат да бъдат ползвани отново. Регламента 2403 от 2015 година регламентира дезактивирането. Там са посочени общите стандарти и тези дезактивирани оръжия трябва да бъдат извън приложното поле на директивата. Има и сигнални или предупредителни оръжия могат да бъдат разглеждани такива оръжия като огнестрелни, само ако могат да бъдат видоизменени от произвеждащи халусни изстрели в бойни и обратно. И тези сигнални или предупредителни оръжия трябва да бъдат използвани само единствено за целта, за която са предназначени. Кой обаче отговаря за сигналните и предупредителни устройства? Дали е, това са организациите, които е, поставят контролните щемпели? Полуавтоматичните оръжия от категорията B7 са включени в приложение 2 на директива 477. През последните 25 години всички държави членки трябваше е, да решат въпроса за полуавтоматичните оръжия за гражданска употреба, които външно приличат на оръжия с автоматичен механизъм, но решение до сега не е намерено или поне няма балансирано решение. В резултат на това всяка държава членка има свое собствено законодателство по въпроса и е, това, първата е, възможност е посочена тук. Огнестрелните оръжия от категория Б7 да бъдат произвеждани или видоизменени по начин, по който да бъде невъзможно да се намерят на пазара компоненти за прехвърлянето им в напълно автоматични оръжия. Но това е, е, както казах, една от възможностите. Има и други възможности, така че може да се постигне компромис, без да се пречи на ловците, е, на занимаващите с спортна стрелба, на всички, които използват оръжие за граждански цели. Що се отнася до видоизменянето на автоматични огнестрелни оръжия, трябва да се провери възможността да има европейски общи насоки за демилитаризация на тези оръжия. По такъв начин ще може да се провери дали те действително трябва да бъдат забранени или може да има общи насоки за тяхната демилитаризация, така че те да бъдат безопасни, без да бъдат забранявани. Заключенията са, че огнестрелните оръжия трябва да бъдат маркирани на един от основните си компоненти, за да се избегне разнобой. Необратимо дезактивираните огнестрелни оръжия трябва да останат извън приложното поле – Предупредителните и сигналните устройства също трябва да бъдат изключени от приложното поле на директивата при условие, че те отговарят на изискванията на директива 51 и 2008 година. Всеки предмет, който съдържа недезактивиран основен компонент, основна част, трябва да бъде в съответната категория, в която попада основната част. Трябва да се въведат и европейски насоки за демилитаризация, доколкото това е възможно, за да се избегне ненужната забрана на огнестрелни оръжия за гражданска употреба. Благодаря ви много. Да припомня колегите, че ако желаят да зад въпроси, е, дайте знак, за да съставя списък да дигнете ръка, за да съставя списък. Сега Седжик Потиван, който е заместник е, е директор на научното изследователството за, за мис, е, мир за, е, и сигурност. Наистина, е, това предложение бе представено е, непосредствено преди атентата в Париж – и е, това показва, че всъщност е, къде се крият нуждите. Както каза Филип Нобля, е, това не е едносро, еднократен положението за такава директива и не е едносрочен, еднократен акт е процес. Разбира се, трябва да се е, прекъсне връзката между законния и незаконния пазар и свят тази директива предлага, транспонира някои разпоредби от протокола на ООН, като обхваща някои огнеселни оръжия, в, които са в обращение в момента. Тя съдържа доста полезни и необходими разпоредби, като например маркирането и проследимостта по интернет, но Важно е да се. Е, е, понякога някои от тези мерки се оказват контрапродуктивни. Е, в е, новите дефиниции на, на дилъри и посредници, е, търговци на оръжие, също са по-ясни от преди но, например, е, елементи като е, заглуши, шумозаглушителите не би трябвало да бъдат е, автоматично включвани към списъка или групата на основни елементи. Това се отразява и на маркирането и штемпеловането, което се предвижда в, от директивата. И разбира се, от това зависи е, възможността на едно оръжие да попадне и на легалния и на нелегалния е, пазар. Е, колкото до включването на музеите и на, на е, колекционерите в време на директивата, това е, е очевидно доказателство е, е, против е, защото целта на директивата е гарантиране на е, сигурността И ако а, съответното оръжие е, е, подлежи на ясни, стриктни норми, всички негови части, това е, вече е гаранция за а, неговата безопасно ползване. би трябвало е, да се гарантира достатъчно ясно е, нивото на сигурност е, на отделните е, съставни части е, на дадено оръжие. Не би трябвало частно лице да бъде в състояние да, да е, взриви и детонира е, оръжие, което е, попада в приложното поле на тази директива. Колкото до дезактивираните оръжия, предложението за директива е малко непоследователно. Текстовете са непоследователни. Определение на приложното поле е окей, okay, но защо оръжията от категория А и след дезактивиране остават тази категория? Това е, е известна непоследователност в известен смисъл новите общи е, норми, е, общностни норми за е, дезактивиране са недостатъчно ясно е, формулирани, защото има дезактивирани е, видове оръжия, които не попадат е, от е, тези е, директива, а всъщност отговарят на много по-стриктни е, норми, е, като да кажем е съответния член от регламента. Друг спорен въпрос с оръжието от категория А, бисет, което, които са автомати, така наречените автомати. След като е, дадено оръжие премине в категорията на забранено оръжие, то би трябвало да стане неприложимо. Е, това понякога се прави по субективни съображения – Риска от такава мярка ще бъде, че голям брой от е, е, е, оръжия от тази категория няма да са декларирани, ще се използват нелегално. явява се и по-сериозен въпрос по какви по какъв, какво въздействието, е, е, какво сочи е, борбата срещу престъпността и прекъсването на връзката между легалната и нелегална търговия, например забраната за използване на автоматични и полуавтоматични оръжия – с цел да се намали, ограничи възможността за произвеждане на изстрел. Приложение производството и безопасността на тези оръжия би трябвало да бъдат демонстрирани от е, официален орган. Друг важен въпрос е дистанционните продажби. Сегашната е, тенденция за продажба на оръжие по интернет правят, е, прави много трудно контрола върху е, продажбите и всъщност и дилъра, и брокера, и посредника остават в сянка. Предвидени са мерки, но те не са достатъчни. Би трябвало да има стриктен контрол върху прода... дистанционните продажби от страна на продавача. Например, оръжия или части от тях, които са... Това дава възможност да оръжия или части от тях да бъдат трансформирани, видоизменени или използвани в друг вид въоръжения, които са незаконни. Тук не става дума за контрол като самоцел, а просто е, мерки за контрол, които са последователни, за да се прекъсне тази връзка между легалното и нелегални продажби на оръжие. Колкото до е, сигналните е, устройства, пистолети, не мога да се представя, че те би трябвало да влезат в е, приложното поле на тази директива. Би трябвало да се текста на тази директива да е такъв, че да ползва всички, така че оръжия, които са забранени е, извън Европейския съюз, да бъдат забранени в рамките на Европейския съюз. So, there's not... И така, ще имаме 20-минутна сесия с въпроси и отговори. Анна Мария Кораца Билт се е записала. Чуйте и другите оратори. Сержио Кофарати, Майлин Чазински. Тъй като аз съм докладчик, също ще се изкажа. Няколко искат да се запише в списъка с оратори, нека да ми даде сигнал. Обръщам се към първия оратор от, от комисията. Не разбрах какво искате по отношение на проследимостта и регистрите. Доколкото знам, всяка страна трябва да има регистър и трябва да има споделяне на регистрите на пазара. Вие твърдите, че няма споделяне на информация от регистрите, така ли? Или не се изпълнява това разпоред, тази разпоредба както трябва? Вторият ми въпрос е свързан с музеите. Напълно разбирам проблемите тук. Искам обаче да разбера доколко са важни колекционерите за, за музеите. Господин Силвис, ако не се лъжа, вие казахте, че маркировката трябва да се постави на е, съществена част от е, всяко отделно огнестрелно оръжие. Ако правилно тълкувам предложението за законодателство, обаче всяка една от частите трябва да бъде маркирана. Това са моите три въпроса. След това ще дам думата на колегите и експертите, защото времето бързо ще изтече. Анна Мария Кораца би отблагодаря. Аз съм докладчик в Сянка от името на НП в комисията ИМКО. Много ви благодаря, господа експерти, за това, че сте тук. Имаме нужда от вашата помощ и експертен опит. Към господин Импи, въпроса за колекционерите и музеите. Искам да попитам нещо във връзка с казаното от господин Потован за сигурността. Имате ли информация за случаи, в които оръжия от музеи или оръжия на колекционери са използвани след това не по предназначение. Смятате ли, че сигурността в музеите е достатъчна? Аз съм част от тези хора, които смятат, е, че е, не трябва да се забраняват оръжия категория А, които принадлежат на колекционери или на музеи, но искам да чуя какво смятате вие. Какво ще кажете и за частните колекции? За, за какви оръжия, за колко, по брой оръжия говорим. Към господин Силвис. Повече за изпълнението, ако може. Вашата презентация говореше за това, че нямаме нужда от нови правила, а по-скоро от е по-добро изпълнение на правилата на ООН за огнестрелните оръжия. Кажете ни, кой е най-големия недостатък по отношение на, на, на изпълнението? Какво искате да се подсили? Към господин Потован. Що се отнася до продажбите от разстояние? Съжалявам, но не съм съвсем съгласна с вас. Естествено, доверявам се на вашия опит. Защо трябва да се забранят продажбите от разстояние? Е, така наречената тъмна мрежа или Darknet вече съществува. Само, че да се купува в, в е, интернет, е, в тази тъмна мрежа е незаконно. Ние говорим за онези продаващи и купувачи, които имат лиценз да продават и да купуват. Защо да се забрани всичко това. Това е форма на търговия. Ако го направим, ще ударим по тези хора, които живеят в провинцията. Как ще помогне на такава забрана и как да се случи тя от юридическа гледна точка? Не разбрах от вашите изказвания какво трябва да се направи, за да не пречим на хората, които използват оръжие в свободното си време. Да не стане така, че те извършват престъпление в свободното си време. Аз много не разбрах какво смятате вие точно в това отношение. Искам да разбера нещо повече. Благодаря. Юси, хала ахо. Благодаря, госпожо председател. Предложението на комисията включва тотална забрана за притежаване от частни лица на, на е, огнестрено оръжие от категория А. В е, съществуващата директива може да има изключения за авторизирани колекционери и за, музеи. Говорим за частна собственост с историческа, голяма историческа и парична стойност. Една такава забрана с а, е, задна дата трябва да почива на, на, на, на солидни основания. Дори да не е ретроактивна, тази забрана ще унищожи законните пазари и много от тези оръжия ще загубят от своята стойност. Комисията казва, че колекционерите на оръжия представляват източник на незаконно оръжие. Това обаче е обидно твърдение и трябва да покажете, че имате данни е, в подкрепа на вашето твърдение. В, в Финландия има законно притежавани оръжия в частни колекции. Това са картешници, автомати, картешни пистолети от Втора световна война. Нашите национални органи ни казват, че тези законно притежавани оръжия никога не са използвани с престъпна цел. Затова въпросът ми към вас е следния. Какви е, оръжия, които са законно притежавани, създават проблеми в, в Европа или комисията просто се опитва да реши проблем, който не съществува? Благодаря, ли са Яконсари. Благодаря. Един от експертите заяви, че разговорите по тази директива се свежда до най-малкия общ знаменател. Не си спомням други подобни разговори. Искам да благодаря на докладчика Вики Форд за зеленото търпение. Тя очерта различните проблеми, които съществуват. Целта тук е да се попречи на разрастването на организираната престъпност и на контрабандата на незаконни оръжия. Това е много важна цел, естествено. Искам да разбера следното от експертите. Готови ли сте да демонстрирате чувствителност е, спрямо различното положение в държавите членки. Е, Юси Хала Ахо вече намекна за нещо подобно. Директивата не желая да се намесва в отбранителните стратегии на, на някои държави, но по отношение на Финландия, например, трябва да кажа, че м- Нашата армия зависи от набирането на новобранци. Имаме и сериозен брой резервисти. Тя се основава и на голяма доза доверие. Предложението на комисията и по-специално анекс първи очертават съответните категории оръжия, които трябва да бъдат забранени. Ако това предложение се приеме, може да се стигне до там, че е, някои конкретни отбранителни стратегии, по-специфични по своя характер, могат да бъдат изложени на риск. В много държави В провинцията юношите и девойките, подрастващите е, използват лова като хоби, като е, едно разтоварване. Е, можем ли да попречим на 16-17 годишните да ловуват с лека ръка? Мисля, че в крайна сметка ще стигнем до един положителен резултат в цялото това законодателно начинание, стига комисията, Европейската комисия да чуе позициите на нашата правна комисия. Да се надяваме, че комисията ще прояви конструктивно отношение. Благодаря. Виржиния Розиер. Госпожо председател, благодаря на изказалите се за е, изчерпателните изказвания, но има някои неща, които трябва да се допълнат. Първо, стриктното разделение между е, легалния и нелегален пазар, това е много валиден е, аргумент – някои е, оръжия, е, които са на легалния пазар, е, очевидно, както се казва, се използват е, за терористични действия. От... Става дума за законното ползване, непрестъпно ползване на огнеселни оръжия. Имам два въпроса към е, отделните изказали се, е, е, презентирали тук. Е, по отношение на музеите, например, бих искала да зная дали е, се предвижда е, едно обикновено и просто изключване на музеите от директивата и каква е връзката с проследимостта на различните оръжия дали наистина това е гаранция, че няма да става изтичане от стари колекции. колекции. И после маркирането, штемпеловането само на един основен елемент, съществен елемент, който всъщност така е носител на най-опасния момент на, на, на дадено огнестрелно оръжие, Дали е възможно е, това е осъществимо на практика, както е, изтъкнаха няколко от е, направилите презентации. Серджо Коферат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите гости, които допълват познанията ни по темата, за да знаем и да се ориентираме как да постъпим. Съвсем кратки въпроси, отново с цел да подобрим законодателството. Първият ми въпрос е за колекционерите. Ние приемаме колекционист, колекционерите като един затворен в себе си свят, но за музеите има европейски норми и съвсем различни са начините, по които се определят понятието колекционер. Ако имаме обща представа в музей, в връзка с колекционерите и колекциите, Имаме доста големи различия. За нас това е една задача, която е важна. Какво е вашето мнение? Какво можем да направим, за да уеднаквим нормативната уредба на държавите членки по отношение на понятието колекционер? По-нататък продажбите в интернет или продажбите от разстояние. Дали може продажбата по интернет, онлайн, да гарантира проследимост или можем да се окажем в една ненормална ситуация, в която а, ние настояваме на един а, инструмент – който да регламентира и търговията и контрола и в същото време да изпуснем продажбите онлайн. И най сетния има въпрос за дезактивирането на огнестрелните оръжия. Регламентът действа, но преди всичко за дезактивирането имаме норми в този е, регламент, които предвиждат е, контрол върху дезактивирането и, негова, и проверката на това дезактивиране от компетентните органи. Как гледате на този въпрос? Благодаря ви предварително за отговорите. Сега е, ще дам думата на Марлин, но преди това нещо, което ми е хрумно по повод казаното. Някои от френскоговорящите използваха понятието neutralize, неутрализирам, когато говориха за деактивация. А за мен като англоговорящ деактива... дезактивация означава абсолютно необратим дезактивация, изваждане от употреба. Е, неутрализиране, според мен, е, води, е, има нюк нюанс. Може би е чисто лингвистичен момент. Става ли дума за изваждане на някаква част, която след това може да се монтира обратно, да се окомплектова обратно или не? Нека да сме наясно. Дезактивация значи необратимо дезактивиране или е, изваждане от е, употреба. Това французите наричат е, неутрализиране. Вероятно, пак казвам, въпросът е чисто лингвистичен, но да сме сигурни, че неутрализиране е крайния необратим ефект. Благодаря. Е, да се върнем на темата е, неутрализирам. Всъщност ще попитаме нашите експерти как да ни кажат, е, да потвърдят, че наистина неутрализирам означава изваждане окончателно от употреба. Имам въпрос към господин Епе, етни. Това, което казахте за музеите и за колекционерите – оръжията, както знаем, трябва да останат музеи такива, каквито са били, защото те са носители на история. За колекционерите, от, според мен, националното законодателство е достатъчно, за да се организира работата на колекционерите. Господин, господин Силви, вие казахте, може би е въпрос на превод. Вие дадахте няколко е, цифри в е, вашето изказване. Бихте ли ги е, повторили, защото нямах време да си ги запиша? Вече по неутрализирането се разбрахме. Сега към господин Нобле въпрос. Вие споменахте терористичната атака в нападение във Франция е, няколкото нападения в е, Франция и казахте, че е, в един от случаите е използвано старо оръжие. Мехамед Мера е използвал старо оръжие но бихте ли дали някакви е, подробности за е, жизнения път, така да се каже, на това оръжие, как е, се е добрало до, до Европа, как са се е, снабдили с него? И към всички експерти въпрос. Вие дали сте е, пресметнали допълнителните разходи е, до които би довело това предложение на комисията за всички е, заинтересовани страни в този бранш. Благодаря съвсем накратко. Тъй като комисията отвори котията на Пандора с е, тази, това предложение, е, и ако следваме принципа не развали нещо, което работи добре, е, все пак е, е, дали една задълбочена оценка да въздействието направено от страна на комисията, това би било много по-ценно. Но така ли че имам два въпроса. Първо, искам да зная, когато говорим за полуавтоматичните оръжия, когато комплектоваме автоматичните, за ко, каква бройка а, е, такива а, е, полуавтоматични а, е, оръжия говорим в Европа? Знам, че е трудно да се отговори, но така най-груба преценка, ако човек а, тръгне да забранява нещо, би трябвало да знае за какви бройки говорим. И второ, ако ще ги експроприираме, така да се каже, ако ги отнеме на хората, допускам, че тези хора ще трябва да бъдат а, компенсирани все пак. Това е собственост. Каква е стойността им? Колко ще струва да бъдат иззети, иззети тези оръжия и да се изплати равностойността е, на, на, на собствениците? До каква, колко са ценни те? И накрая е, интересуваме дали има статистика за броя престъпления, извършени с е, законно притежавани, да кажем полуавтоматични е, оръжие. Някой може ли да, да каже някакве, някакво число, за да знаем колко, е, да знаем е, така, е, измеренията на проблема? Все пак, като се законодателства, трябва да е ясно това. Благодаря да дам възможност на първата група от четиримата изказали се Последните група въпроси бяха сякаш повече насочени към комисията. Сега, като говорим за, за сигнали е, в е, брюкселската полиция, е в е, акция в Брюксел. В момента, в началото, има и престрелки Знаем, че битката срещу терористите продължава, но също времено трябва да сме сигурни, че е, гражданите, които е, спазват законите и притежават законно оръжие, е, са пощадени. Дали по същия ред по една-две минути за отговор на всеки господин Обле. Благодаря, господин Първият Първия въпрос за неутрализацията. Във Франция неутрализация е еквивалент на дезактивация, дезактивиране. Тоест, тя е дефинитивна, окончателна и необратима. Въпросът, който ве поставя за неутрализацията, Никога нищо не е съвършено. Разбира се, стремим се, смятаме, че нещо е максимално окончателно. Понякога има някои пропуски и е, това доказват различни е, различни е, случаи на е, убийства във Франция. Е, разбира се, в това е и смисъла. Всяки, всяки инструмент трябва да предвижда и процедура за коригиране. По въпросите, които поставихте, очевидно е, че за нашите полицейски служби проследимостта е сериозен проблем, защото винаги има редица трудности всички е, така наречени военни оръжия за военни че, цели е, трудно се проследяват. Е, макар че са е, законни, е, придобити по легален начин, използват се по законен начин, въпреки това е трудно да бъдат проследени. Колкото за проследяемостта, може би не се изразих точно, Въпросът е труден. Имаме ревизирана директива е, от 2008 е, автоматични системи, които се създават на национално равнище за проследимост в самата държава членка. Проблемът е, когато е, трансфера в е, рамките на общността. Да кажем, оръжие, което е купено от някого, който се премества и отива да живее другаде, защо се явява проблем? защото се губи връзката между националната е, е, е, регистрация според съответните норми и оръжие напуска страната и пристига в друга. Тази процедура на трансфер трябва да е съпътстват съответните документи. Е, разрешително, лиценз, което е, е импорт лиценз е, и друго разрешително за трансфер, което се издава от страната по происход. Но лицето, което притежава системата е такава, че не знаеш оръжието, не знаете на, на, в даден момент коя, е, коя държава е закупено, къде е паднало и е, именно тази част от проследимостта е, за нас е, е изключително важна. Тук, е, тук е, се прекъсва връзката, е, тук е липсващото звено, така да се каже, и тук трябва да работим. Натам водат следите и при атентата в Мадрид и проистичък на експлозива. Господин Импи, Имаше няколко въпроса. Първо за връзката между частните колекционери и музеите и техните публични е, колекции. Предметите, за които говорим, независимо кой ги притежава, са част от нашето общо наследство. Трябва да кажа, освен това, че колекциите на музеите се изграждат от е, колекциите на частни лица. Всъщност, е, не може да, да се ограничава достъпа на, на хората до, до музеите. Имаше въпрос за сигурността. Имало ли е случаи, в които е имало кражба от музеи, използване на оръжие за незаконни цели? Доколкото знам, подобно нещо никога не се е случвало. Сигурността в музеите е достатъчна ли е? Мога да се изкажа само за Великобритания, за Англия. Нашия отговор е да, смятаме, че това е така. Ние не продаваме оръжие от нашите колекции, не може да си купите оръжие от нашите оръжени. Е, физическата сигурност е на високо ниво, има бронирани врати и така нататък. Сградите с, с специален дизайн, специални складове, има, има ограничен достъп, има мерки за сигурност, не всеки има достъп до тези места, тези лица подлежат на, на предварителен контрол и допуск. Знаем какво се случва, ако нещо изчезне, веднага ще разберем, че е изчезнало собствеността, происхода, откъде идва едно оръжие, ние спазваме всички изисквания за надлежно проследяване на това откъде идва едно оръжие, как е било придобито. Сигурността на, на частните колекции, е, оръжията от категория А като принадлежност на частни лица са незаконни от известно време насам. В Великобритания е, обаче е, много трудно се дава лиценз за огнестрелно оръжие на начастно лице и мисля, че целта е точно за да се гарантира сигурността. Имаше въпрос за това дали е, ако има изключения за музеите от директивата, ще отидем твърде далеч. Не, не мисля. Изключението няма да освободи музеите от строгия контрол. Отново казвам, говоря за Англия, но музеите са строго регулирани. Има разрешителни, които се издават. Тези разрешителни се издават от полицията, от правоприлагащите органи и това е достатъчно ниво на защита. Колекционерите има различни определения тук. Не е лесно да се даде определение. Препоръчвам ви да прочетете някои от тях. Освен това, препоръчвам в отговор на един от въпросите следното. Може да се направи дефиниция на, на, на определението колекционер и определение на условията, при които може да се позволи притежаването или съхраняването на конкретни оръжия. И накрая по отношение на разходите за дезактивирането. Е, в е, нашия музей и в е, Кралския музей на войната разгледахме този въпрос. Нашите колекции всъщност няма как да бъдат устойностени. Ние никога няма да ги продадем. Но ако решим да ги унищожим, поне на хартия сумата ще бъде около 10 милиона лири господин Силвис и след това господин Пуинтеван. Благодаря, госпожо председател. Нека да започнем с въпроса за маркирането на съществените части. Както казах в своето експозе, маркировката за дезактивиране трябва да бъде на съществен компонент от оръжието и дезактивирането трябва да е такова, че оръжието повече да не може да се използва. И в този член, който цитирам, се казва, че в случай, че се продадат всички съществени части на едно оръжие, те трябва да се маркират и да получат специално разрешително за продажбата. Това означава, че ако се унищожи една съществена част на огнестрелно оръжие и тя трябва да бъде а, заменена с друга част, която вече е маркирана, за да стане това трябва да има разрешително. Ето защо Има изискване за задължителна маркировка на съществените части. От друга страна искаме да избегнем бюрокрацията за да, и да не маркираме с едни и същи номера, едно и също оръжие. С различни номера, едно и също оръжие. По-скоро. Комисията предлага единна система на европейско ниво, за да може всички производители и всички внесени огнестрелни оръжия да маркират една и съща част от оръжието. За да се избегне ситуация, в която в една страна маркираме а, затворната рама, в, в друга а, страна а, маркираме цевта. Затова предложението на комисията е добро трябва да се маркира една и съща съществена част, за да не останем с немаркирани съществени части. Разбрахте ли ме или... Ами ясно е, казал председателката, но не съм сигурна доколко всичко това ще се случи на практика. Господин Плантева. Всъщност исках да кажа и още нещо в отговор на още един депутат. Госпожа Кораца Билт е, поиска пример за а, е, възможността да се уеднакви националното законодателство. Мисля, че трябва да обърнем внимание към унифициране на системата във всички европейски страни. Например, комисията имаше възможност да провери как директивата се прилага по един начин в една група държави членки и по различен начин се тълкува и предлага в други. Ето, такива празноти, такива вратички трябва да бъдат затворени. Имам някои примери. Говорихме за дезактивацията. в някои страни, Франция, Италия, Германия, оръжията се дезактивират правилно. Не по един и същи начин, но резултатът, който се постига е един и същ. За мен най-важното е да има орган, който да удостовери, че оръжието е дезактивирано това а, може да е постоянната международна комисия по маркировките и штемпелите. За предупредителните и сигнални устройства в Италия и Германия от 10 години произвеждаме сигнални и предупредителни оръжия, които не могат да бъдат видоизменени в бойни. Няма метална а, част, която да бъде видоизменена в боен механизъм, пък и е, самото устройство е такова, че не може да се произведе изстрел. Господин е попита е, за е, дезактивирането. Трябва ни серти, сертификационен орган. Орган, който да удостовери, че дезактивирането е правилно, и че е безопасно в функционална непригодност. Извинявам се, но може ли следващия оратор а, да да вземе думата, защото данните, обръщам се към Малин, която поиска числата да бъдат повторени, това може да намерите в страницата. Нали така? казва председателката. Добре, проверете, там са дадени всички данни. Благодаря. Следващия оратор. Вече 25 минути закъсняваме. Е Жан-Лук Стасен от Белгия. Специалист по контролни щемпели. О, много се извинявам, господин Поетеван трябваше да отговори. Съжалявам. Господин Платеван, две минути, заповядайте. Тревит. Е. Съвсем накратко за няколкото въпроси, които бяха е, засегнати тук. Е, Въпроса за интернет и лекционерите, колекционерите също. Може да се запази е, този е, дух е, и едно от преимуществата да, да е, се гарантира по-добра проследимост и в закон, нелегалната и легалната сфера. Да кажем, стари оръжия, които са или пък които са видоизменени или пък дезактивирани, активирани отново, други трябва да сме наясно в какво се крие проблема, именно в тези модификации. Къде са е, къде са пропуските и, и е, къде е, са недостатъците на съществуващото законодателство. Статута на колекционер не е достатъчно и снен все още в еврейско сгорателство. Много важно е да се обхване и тъй продажите по интернет и директивата визира ограничаване продажите по интернет, като говори за изтичане и прокрадване на, на, на продажби на незаконно оръжие по интернет. Законодателството в това отношение е различно в е, е, отделните държави членки. Наистина е един обект, който е закупен в една държава членка, се озова в друга държава членка без проблем на Европейския съюз. Именно целта и на този текст е да регламентира и въпроса с продажбите по интернет. Колкото до музеите, мисля, че британския пример е една примерна добра практика, която може да бъде следвана и взаимствана от е, много други държави членки, стига наистина да е гарантирана сигурността и охраната на музейните експонати. Сега Жан, Лук Стасен от е, белгийските е, служби. Bonjour à tout le monde. Bonjour Madame la Présidente. Взимам думата като, като е, директор на полицейското, съдебното полицейско служба в е, и отговорни, отговаря за оръжейната занимавам се с... Работя в службата за трафик с оръжие. Бих искал е, всъщност е, е, какъв е въпросът е, статута на колекционерите, е, сигнализиращите оръжия, е, например в е, е, на няколко стотин километра от друг е, е, е имало престрелка, в която са ранени, ранени полицаи. Това оръжие използват се използване Калашников. нашият задача като полицейски служители е да, да видим откъде са дошли тези Калашников, дали са откраднати от някаква колекция, дезактивирани и след това реактивирани. Какъв е происходим? Ето защо тази дискусия за хармонизация е толкова важна. Ранени са трима полицаи, е, няма граждан, е, цивилни лица, е, слава Богу, но е, ние докато обсъдим. Bien, donc euh, ici on m'a demandé de prendre la parole pour la catégorie. Сега за категорията е, е, огнестрелни оръжия, е, автомати и автомати полуавтомати, наистина дезактивация на английски отговаря на френското неутрализация. Разбира се, процедурите са различни, но целта е една и съща да е, се превърне оръжието в неизползваемо и да бъде извадено от обращение. Сега, за статута на колекционерите. Трябва да се предвиди и да се определи специален статут на колекционера, статут, който съществува съвсем успешно в няколко държави междувременно. Статута на колекционер може да включва частни колекционери, публични и обществени музеи и частни музеи. Може да включи този статут в приложното поле на директивата и това ще даде, създаде възможност е, тези е, е, да, колекционерите да събират легално оръжие от категория А. Изискването за авторизация за колекциониране на оръжие ще бъде едно ограничение, при, пред, ще, ще предвижда ограничение за оръжия, които са с происход поне 20 години от дъна на влизане в сила. Е, тук възниква въпроса за разликата между частните и обществени е, музеи и частните и е, обществени колекционери. Колекционерите обикновено събират, колекционират според марка и вид оръжие. Това въжи и за частните, и за публичните обществените музеи. И накрая налагане на условия за съхраняване, с, при най-стриктни условия за съхраняване на автоматични оръжия, като например оттегляне на, на е, запалителното взривното устройство, което е основен елемент в даден в огнестрелното оръжие в е, директивата се говори за неутрализация, за дезактивация на оръжия. Каква е целта на е, дезактивацията? Както вече казах, това е целта е да бъде неизползваемо и то по необратим начин съответното оръжие. Неутрализацията е, би трябвало да предвижда една е, минимална процедура обща, която да в, е, влезе в сила, да въжи от е, 2016 нататък прилагането на новата процедура е, по отношение на неутрализирани оръжия би трябвало да се е, да е безплатна за е, търговците. Разбира се, би трябвало това да бъде придружено с сертификат, който да е признат в, няколко, в всичките 28 държави членки. Дезактивацията на автоматично и неавтоматично оръжие не се включва в приложното поле на директивата или е необходимостта да се, за необходимостта да се, необходимостта да се гарантира проследимостта на тези оръжия си остава, а оттам и класификацията на тези оръжия е, минимум в категория D, но в най-добър случай в категория C. Колкото до е, огнестрелни е, полуавтоматични оръжия за гражданско приложение, например за граждански цели. Първо да дефинираме понятието граждански срещу воен. Е, е, става дума за дългоцевни полуавтоматични оръжия над 30 е, или 66 см, 67 см. Колкото до близостта и е, сравнимостта им с автоматичните оръжия, тук критериите са изключително субективни, които ще доведат до различно тълкуване между държавите членки. Тази система вече е пробвана в Белгия и е, е, се доказа нейната неприложимост. Критерии, тези е, субективни критерии ще доведат до объркване и хаос. Всъщност доведеха до това вече няколко години. От тук нататък а това ще е чудесна хранителна среда за е, престъпните е, среди. Така че трябва да внимаваме много. Значи, е, е би трябвало да изпълнителя е, е, е, е, е съществен компонент. като е, категорията тук включва от 30, трябва да се е, сведе от 30 на 10 гилзи и пълнителя трябва да следва съответната категория и да бъде класифициран като съставен елемент от съставна част на оръжието. И като такъв трябва да носи съответния сериен номер за с цел проследимост оръжия, които са трансформирани от автоматич... в автомати, превърнати в полуавтоматични. Класификацията на тези оръжия в категория Б означава, че тази конверсия всъщност е извършена от някаква публична или частна е, фирма е, от е, хора, които са квалифицирани за това и и би трябвало да бъде гарантирана след това и сертифицирана необратимостта на, тази, на това видоизменение, на тази конверсия това трябва да става в сътрудничество с съответните агенции или инстанции за сертифициране безопасността и необратимостта на, на е, конверсията алар, алармени, сигнали, сигнални а, е, оръжия по происход, е, дефиницията. Това са преносими оръжия, които нямат за цел изстрелване, произвеждане е, на, на изстрел. Колкото до тези критерии, е, работна група е създадена към е, Международната комисия за е, проверка. секунди. Още 30 секунди. Колкото е, видоизменените алармени е, сигнални е, пистолети. Тук е, е, според дефиницията става дума за оръжия, които са трансформирани за използване, за из, изстрелване на хаосни патрони. Вече ползването им ще зависи от държавата членка, в която е извършена тази конверсия. Тези оръжия трябва да останат класифицирани в първоначалната им категория и предприятията, които ги би трябвало да спазват съответните разпоредби целта. при, би трябвало да променим директивата и да предвидим оръжия, амуниции, боеприпаси и аксесуари, а да не казваме само огнестрелни оръжия. Тоест, амунициите, боеприпасите е, е, и, и до... категория Б оръжия и е, боеприпаси включително и пълнителя, категория С според, според дефиницията и категория Д е, оръжие и е, амуниции. Сега е, трябва да има и дефиниция на основни части – е, и тук ще се опрем на е, регламента и практиката на СИП. Револвер, уредие. Председателката прекъсва. Бихте ли го предали в писмен вид е, за членовете на комисията? Благодаря. So the next speaker is Filippo who represents the Federation for Hunting and Conservation of the EU. Федерацията на асоциациите е, за е, лов и опазване на природата на Европейския съюз. Господин Сегато, съвсем накратко ще се изкажа бях подготвил презентация, но не се вижда. И така нашата федерация, съкратено на английски се произнася ФЕЙС, Федерация на Сдруженията на ловци, 97 е, година, създадена в е, е, Брюксел, представлява милиони ловци, най- многобройната заинтересована страна в тази дискусия. Много говорихме за престъпността, за тероризма, Бих искал малко да сменя гледната точка и да говорим за лова, какво правят ловците и защо са им необходими огнестрелни оръжия. 16 милиарда евро е стоиността на свързаните с лова дейности, но той е, опазва природата, опазва местообитанията на е, животните, поддържа традициите и има дълбоки корени в нашата културна европейска идентичност, пък и е, да не забравяме, източник на здравословна и питателна храна. Не малко овци е, излизат в гората на лов не за друго, а за донесат от дома дивеч. В Швеция, например, 87% от населението одобрява лува. Трябва да, отбеля, да отбележа, че е, и все повече са жените, които е, подават е, заявление за издаване на ловен билет. Съвсем ясно е, че трябва да се води борба с тероризма и ние категорично подкрепяме пропорционалното ограничение на притежаването на оръжие, е, маркирането, трансграничния обмен на информация е, са стъпки в правилна посока, но има други оратори, които отбелязаха, че няма оценка на въздействието, която да съпътства европейското предложението на Европейската комисия и тази липса на оценка на въздействието може да засегне ненужно и непропорционално е, законните притежатели. За това е, имаме една обща позиция, в която съвсем ясно предлагаме нашите решения. Нееднократно сме заявявали, че е, предложението ще удари именно по законно притежаващите оръжие, за ловни билети. Разбира се, ние не говорим за медицински свидетелства, не говорим за начина по който се издават ловните билети. Въпросът е, че по един или друг начин, според националната система, тези ловци законно притежават огнестрелно оръжие. И ние наистина се страхуваме, че предложението ще ни засегне. Готови сме да обсъдим е, всички изменения, които дори неволно е, биха засегнали е, ловците. Това е автомат Калашников. Той е забранен. Това не е ловно оръжие. Ние изобщо не желаем да защитаваме такива оръжия. Но има ловни оръжия от категория Б, като винтонарезни пушки, полуавтоматични е, пушки, едноцевни пушки, а също и двуцевни. Те са в е, категория С е, и те подлежат на деклариране. А в категория Д имаме гладкоцевните огнестрелни оръжия. Те са в категория други. Проблемът е с Б7. Полуавтоматични огнестрелни а, оръжия за гражданска употреба, които имат вид на оръжия с автоматични механизми. Всички говорят за това оръжие. Само по себе си то не е много популярно ловно оръжие. Защо има проблем с него? Ще се опитам да ви покажа защо анимацията не работи добре, както и да е. Съгласно предложението, полуавтоматичното оръжие, което наподобява автоматично, ще бъде поставено в категория А. Той ще бъде забранено на основата на външния му вид, ако щете на естетиката. А какво ще стане след това? В категория А ще имаме полуавтоматичен механизъм, същия, както в други оръжия от категория Б. И така ще се установи връзка между забраненото огнестрелно оръжие и незабранените. Ние много се тревожим какво ще е бъдещето. Защото когато полуавтоматичният механизъм в оръжията от категория Б е същия, както в едно забранено оръжие, боим се, че изведнъж категория Б ще премине изцяло в категория А и така ще изгубим своето ловно оръжие. Затова ето какво предлагаме. Тъй като комисията заявява, че реалният проблем проистича от видоизменянето на полуавтоматичните в автоматични оръжия, ние предлагаме да се въведат общи стандарти за видоизменяне от една категория в друга. И ние предлагаме всяко видоизменяне от една категория в друга да се извършва по начин, който гарантира необратимостта на видоизменянето, за да няма възможност да бъде застрашена в бъдеще е, категорията, която сега е разрешена, или пък незаконно полуавтоматичните механизми да се преобразуват в бойни. Има регламент за видоизменянето и дезактивирането и по него могат да се въдат тези стандарти. Също така искаме да е, се спреми на въпроса за продажбите от разстояние. Съгласно директивата, 97.7, член 2, средството за комуникация от разстояние не изисква едновременно физическо присъствие на доставчика и потребителя. Но това, че тук по предложената директива се изисква едновременно физическо присъствие, противоречи е, на директива 97.7. Имаме различни средства за комуникация, като неадресирани печатни материали, адресирани писма, телефони, видео, е, телефонна е, връзка, видеотекст, електронна почта. И не бива да се влиза в противоречие с действащата уредба. Да, госпожо председател, разбирам това, което ми казвате. Както заяви господин Коферати, Важно е да има строг контрол от страна на държавните органи. Нашата федерация споделя това виждане. Проследимостта и контрола трябва да бъдат гарантирани, но продажбите онлайн би трябвало при тези строги условия да бъдат разрешени за гражданите. Контрола трябва да бъде насочен към така наречената тъмна мрежа, Darknet, а не към легалната, напълно а, законна продажба по а, интернет. Не бива да се дискриминират а, определени потребителски групи, а, като например ловци или а, хора, които се занимават с спортна стрелба, когато има възможност а, за напълно законни сделки от разстояние. И няколко думи за заглушителите, Тук се каза, че те не се отразяват на функционалността на огнестрелните оръжи и затова не представляват опасност за сигурността на гражданите. Поради това те не се смятат за основна или съществена част. 20 секунди имате. Съхраняване в предложението се говори и за съхраняване на огнестрелните оръжия. Смятаме, че по категория А и Б трябват правила за безопасното им съхраняване и да няма никакъв риск от достъп на лица, които нямат право на такъв достъп. С други думи, държавите членки могат да намерят най-подходящия начин, за да определят правилата за съхраняване, другите приоритети Те трябва да бъдат уредени съгласно принципа на субсидиарност, както и в действащата директива, т.е. националното законодателство да предложи е, нормативното е, решение, кога да бъдат е, предоставяни разрешителни за ползване на огнестрелни оръжия. Благодаря. Благодаря, не искам да съм груба, казва е, председателката. Още по-малко, когато говорим с словец. Но задължително. Трябва да оставим време и е, да се зададат въпроси и на Европол, имаме и други оратори. Искам да се постарая всички да имат възможност да говорят, да представят позицията си, да зададат въпроса. Експерта от Европол. Ще видим дали имаме въпроси за... време за въпроси. Доктор Иан Антони от Сипри е следващия и след това господин Крапинка от Европол. Съпредседателката от е, Либе е, трябваше да тръгне, защото има неотложен ангажимент във връзка с дискусията за Турция. Заповядайте. Благодаря за поканата ще се опитам да осъкътя моята презентация, да я направя по-кратка и да не повтарям онова, което беше казано. Нашия институт, известен като СИПРИ, ще разгледа е, сигурността, рисковете за сигурността, ще разгледаме проблемите за правоприлагащите органи за обществото, проблеми, които възникват във връзка с използването на огнестрелни оръжия. Достъпа на терористи до оръжие е само част от проблема. Когато разговаряме с полицейските органи, те казват, че има все по-голямо търсене на огнестрелни оръжия сред престъпните групировки, включително тежки оръжия. Ако погледнем обаче убийствата на хора, ще видим, че убийствата, извършени с оръжие, са малък процент от всички убийства. Много различни видове категория оръжия е, и огнестрелни оръжия. Няколко думи ще кажа за полуавтоматичните оръжия. Е, много говорим за тях тук, много говорим за е, тяхното превръщане в безопасни оръжия. Не смятаме, че това е основният въпрос. Ние смятаме, че трябва да изолираме онези черти на, на полуавтоматичните оръжия, които го правят, привлек, ги правят привлекателни за, за престъпниците. Е, имаме информация, че тези оръжия са предпочитани, защото е, има е, възможност за, за, за бърз, бързо произвеждане на, на, изстрел, мунициите не са скъпи и много лесно се е, фокусира оръжието върху целта. Ето защо тези оръжия са толкова привлекателни. Онова, което се готвех да кажа, вече беше казано от белгийския експерт. Ще я прочита тази негова презентация. Мисля, че препоръките му са доста логични. Най- често използваните оръжия всъщност не са полуавтоматичните оръжия, а оръжия, които са извън регулаторната рамка търсенето на, на, на такива оръжия е, се определя от аним, анонимността. Те трудно се проследяват, освен това лесно се превръщат в е, е, друг тип оръжие. Защо е, се търсят предмети извън е, е системата? Ами, е, защото има дезактивация, т.е. имало е огнестрелно оръжие, което е превърнато в оръжие, което не може да произведе изстрел. Няма да повтарям онова, което се каже за, за, каза за дезактивацията, ще повторя няколко неща. Когато се приемат общи стандарти, каквито и да са те, те не трябва да са по-низки от международните стандарти. Хармонизираният стандарт не трябва да се превръща в извинение за една страна да, да вдига съответните прагове. Деактивирането общо взето е синоним на унищожаването. Хората обаче не смятат, че трябва да има дезактивация. Дезактивираните оръжия не са интересни за колекционерите. Чухме, че те искат да запазят първоначалните характеристики на оръжията, така че общите стандарти не трябва да са в ощъп на международните стандарти. На второ място, архива, регистъра на дезактивираните оръжия трябва да, да остане наличен за всички и то за вечни времена. Защото много често стандартите, стандартите за дезактивация не са съвършени, както вече е, чухме и е много важно да има проследяемост. Още една причина, поради, които, поради която се действа извън системата. Тези оръжия никога не са били част от, от системата. По принцип чухме вече за оръжия, които първоначално са били произведени като сигнални оръжия или като оръжия, използващи хаосни изстрели копия на оръжия и така нататък. Е, комисията има едно предложение, което е отбра всичко, което може да бъде обект на, на е, конверсия като оръжие, трябва да бъде третирано като ам, огнестрелно оръжие. Естествено, трябва да осъзнаем какви стандарти е, съществуват, е, за да разберем в крайна сметка е, кога е лесно да се осъществи конверсия. Е, Имаме нужда от е, общо виждане за това е, как точно се извършва конвенцията, как трябва да се извършва и съответно да имаме общи стандарти. И а, дебата за, за, за конверсията на, на оръжията трябва да бъде част от общия дебат за стандартите. И така стигам до следващата част. Общите стандарти за а, конверсията трябва а, да, да има такива. Така приключвам. Сега ще дам думата на господин Роберт Черепинко от Европол. Благодаря, госпожо председател. И аз имам а, подготвена презентация, но ако не може да бъде показана на екраните, ще направя презентация без нея. 34 секунди да представя Европол, за да няма недоразумение в бъдеще. Европол. Нашата задача е да подпомагаме държавите членки в превенцията и борбата срещу сериозна организирана престъпност с е, трансграничен, от трансграничен характер. От две години имаме специално звено, което се занимава само с огнеселно оръжие, производство и търговия с такова. Това е само да ви дам представа за нашата работа. Както видяхме, тези две години мандата ни беше твърдо ограничен. Сега е, разширяваме мандата си, вклю... като включваме и е, взривни вещества, е, малки, малки оръжия и оръжия с биологични, химически и така нататък. Сега Съжалявам, че не мога да ви покажа. Е, имам проблеми с презентацията. Да, мисля, че сега успях. И така. Това е преглед на, е, това е картина на, за подозрените, свързани с е, търговия с огнестрелни оръжия. Виждате, че никой от държавите членки не е изключена от това явление. Ще прескоча тези е, части, защото вече стана дума за това. Аз съвсем... Е, фокуса на моята презентация е дезактивираните и е, реактивираните оръжия ще е, прескоча други е, вид е, трафик на военни оръжия от военни зони с военни действия и други. Това, което ни изненада е, че когато за пръв път се натъкнахме на компании от някои държави членки, които продаваха очевидно дезактивирани оръжия на, на клиенти в Западна Европа. Ние иззехме, конфискувахме тези оръжия, които бяха отново реактивирани и като е, така първо прилагащ орган, ние трябваше да проследим е, техния происход е, до съответната компания. Оказва се, че тя е съвсем законна, всичко си беше наред но видяхме, че продажбите в тази компания е, нарастваха и е, за нас беше много трудно да видим, е, да проследим начина по който те са били доставени, кои са купувачите, документите също бяха доста не, неясни и за, като предоприлагащо звено за нас беше много трудно. Това ние подпомагаме законната търговия с е, огнестрелно оръжие тук бяха представени различни интереси. Е, е, ясно е, че не трябва да създаваме проблеми за е, безобидните ползватели на оръжие. Опитах се да направя пълна, да представя пълна картина, разузнавателна на това какво става с тези оръжия, дезактивирани, които лесно могат да бъдат реактивирани и да бъдат използвани в престъпни, за престъпни актове, да не говоря за тероризъм. Това е, са доставките, пратките из цяла Европа. Е, държавите членки, е, ние споделихме тази информация с държавите членки и ги помолихме да е, помислят, да, да огледат добре тази карта, тъй като всички държави членки, които се обръщат към нас, ние казвахме да, ние имаме конфискации на реактивирани оръжия в ръцете на, на, на опасни престъпници, но ето това са е, оръжията с с е, акустично е, добавка, е, удължаване, е, оръжията с, е, е саусни пасони също се продават страшно много и много бързо нараства техния е, продажбата им. Е, е, аз е, съвсем е, целенасочено съкрещавам презентацията си, се да остава място за, за въпроси. Призовавам за по-добра структура и възможност, по-добра законодателна рамка, за да можем да правоприлагаме, за да си вършим добре работата, както в превенцията, така и в разследването, когато разследваме дадена а, е, криминална група, използвала огнестрелно оръжие, което е попаднало в ръцете им по подобен е, начин на този, който а, е, описахме тук. Благодаря за вниманието. So in theory now is the time when the um... Теоретически е, това е часа, в който трябва да започне заседанието на координаторите. Те имат ли нещо против да е, закъсне тяхното заседание с 15 до половин час, 15 минути до половин час, за да дадем възможност за въпроси. Имате ли? Кой има въпрос? Аз ще задам първия въпрос, тъй като съм леко объркана от молбата да имаме стандарти за видоизмененията, за конвертирането от е, един вид в друг. Според сегашната директива, която не се предлага да бъде променена, става ясно в член първи, че нещо е огнесено оръжие, ако е може то да бъде превърнато в е, в огнестрелно оръжие. Значи, ако има възможност да бъде е, видоизменено в огнестрелно оръжие, значи попада в категорията на огнестрелно оръжие. Това става ясно от първи член. Разбирам защо трябва да имаме високи стандарти за дезактивация и затягане на, на е, правилата там, но а, четейки закона, дейностите на тази словашка компания очевидно са незаконни, понеже те без съмнение продават оръжия, които могат да бъдат а, конвертирани, превърнати в, в а, огнеселно оръжие и оттам а, да бъдат а, обявени за незаконни. Но сега на Мария. Благодаря наистина шокирана съм е, и е, ужасно е, моето съчувствие към белгийските колеги, ранените белгийски колеги и ваш, вашите колеги всъщност. сега по въпроса за приликата, наистина тук в директивата трябва да казва много ясно каква е разликата, не вида, а по същество Основният ми въпрос е към Европол. Това, което вие представяте като факти е смущаващо, тези разрастващи се обеми бройки. Значи, смятате ли, че има достатъчно сътрудничество между държавите членки и че това, което предписва директивата е достатъчно предвид трансграничните аспекти и именно превръщането на а, законно в незаконно оръжие и съответна търговия? ще дам възможност на е, комисиите, след това заместниците е, Шваб. Два въпроса имам. Първо към представителя на белгийската полиция, който е, много критично се изказа за понятието и е, е, класификацията на, оръжие, които в немското право е, са е, е, класифицирани като военни оръжия оръжия, за, които се използват в случай на война. И второ, към представителя на ФЕЙС, на Организацията на ловците, автоматичните защо са нужни на всеки, защо ловеца има нужда от семи полуавтоматично оръжие? Бихте ли ми отговорили кратко на кратък въпрос? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Използвам, възползвам се от присъствието на френски и бългийски полицаи и Интерпол, за да поставя въпрос, който е важен за нас, а именно какъв е смисъл да се прави различно законодателство в Европа и да се осложнява възможността за намеса, тъй като въпросът, който ние си поставяме, не е този субсидиарност. Е, тук вече опира до избора на държавите членки. Но като депутати е, е въпросът ни комисията да се опита да дефинира нормите, европейски, да дефинира европейски норми, които ще упростят вашата работа. Тук се намесват много частни интереси на ловци и така нататък, е, но Разбира се, въпросът е да не се даде възможност на този трафик с оръжие да се разраства и развива. И е, обаче нуждите полицията да работи по този въпрос все повече е, порастват. порасват. Дали е, наистина различията в законодателството поставят действително или не проблем за дейността на полицията? Алох Ахо. Един от най-противоречивите и спорни а, моменти е категорията огнестрелни оръжия, които приличат на автоматични или имат вид. Тоест, характеристиката е външен признак. И а, ако имаме сгъваем приклад, ако имаме допълнителни въздушни механизми, ако имаме други принадлежности или компоненти, това няма да има а, значение. Но ако ергономията и точността на стрелбата бъдат повишени по този начин, трябва да а, кажем, че една висока точност и ергономичния вид имат много по-голямо значение за един спортист, който се занимава с спортна стрелба, а не за престъпника. Така или иначе, в частни ръце има огромно количество пълнители – и ако дадем някакъв сигнал, че и те ще бъдат забранени, хората ще хукнат към магазините, за да се запасят. Уверявам ви, че така ще стане. Смятате ли, че една винтонарезна пушка, ако има така наречени военни характеристики, по-често ли се използва за извършване на престъпление или не? Мисля, че въпросът е изключително важен. Йенс. Благодаря, госпожо председател. Първо, у нас е много строго законодателството по тази тема и според мен предложението на комисията няма какво да добави. За дезактивирането обаче имам какво да кажа. И въпросът ми е към Европол. Автомат АК-47 Калашников – влиза ли в категорията на дезактивираните? Някой може ли да ми каже колко спортни стрелци и ловци законно притежават огнестрелни оръжия и ще бъдат засегнати от забраната на полуавтоматично оръжие, което има вид на автоматично. Благодаря. Благодаря. Много сходен въпрос с този, който беше зададен в първия кръг, мисля, че комисията накрая ще има възможност да отговори. Докладчика от е, Либе, госпожа Валяро, дали иска да вземе думата сега? Благодаря, ще говоря на шведски. Може би трябва да си сложите слушалките. Много съжалявам, че не можах да бъда тук по време на цялото изслушване. Имаше важно гласуване за Турция и за доклада за напредъка. Цял час от негласуването. Въпросът, който обсъждаме е изключително проблемен, много технически, тук се засягат много интереси, много чувства. И ето защо комисията иска да действа, тя иска да забрани опасните оръжия, но по начин по който да може да се случи това на, на практика, без да се е, вреди. Колегата Юси е, говори за, за конкретни случаи с а, е, големите а, е, магазини и а, планинските райони. А, има проблеми с маркировката на а, пълнителите. Как да действаме тук? Дали пълнителя е точното решение, за да се реши проблема с сигурността? Um, ask... Благодаря. И един последен въпрос от моя страна за магазините или пълнителите като се присъединявам към всичко казано за голямото ни уважение към бългийските сили за сигурността и полицията. По въпроса за пълнителите, има ли възможност те да бъдат фалшифицирани? Като части, като ги гледам, според мен, те лесно се подават на фалшифициране. Е, е дали ако искаме да контролираме огнестрелните оръжия чрез една такава част, която толкова лесно се фалшифицира, за мен като лаик е подход, който буди съмнения. Мисля, че ако ограничим броя изстрели, който може да съдържа пълнителя, то тогава едва ли решаваме въпроса. да се смята, че пълнителят е, или магазинът е основна част, основен компонент, мисля, че отива твърде далеч. Те могат да се продават при известни ограничения, но не самите те да се считат за такива. Сега нека да чуем отговорите. Whichever order you wish. Maybe in reverse. Какъвто ред искате. <laughs> Какъвто ред искате. Може би е в обратния на вашите изказвания. Добре, планът ми харесва. Напълно съм съгласен с казаното в началото. Дезактивираните огнестрелни оръжия трябва да бъдат необратимо изведени от функционалност. Иначе те си остават а, огнестрелни оръжия. Не случайно посочих а, опита на Словакия. А, имахме много добър пример на сътрудничество и активна реакция. Разбира се, Словакия не е единствената държава членка в Европейския съюз, но със сигурност словашките производители продават най-големи обеми продукция – затова, когато организирахме Европейска работна група, тяхното участие е там и да, дезактивират се и автомати Калашников. Да, съвсем накратко и от останалите, защото искам и комисията да отговори. Да, за видоизменянето и стандартите. На този въпрос искам се спра накратко. Може ясно да е казано, как се извършва то на хартия. Но на практика е много трудно. Половината от е, стрелбите, е, които наблюдаваме, е, са именно с видоизменени огнестрелни оръжия. Затова трябва да се погледне какво може да се видоизменя. Дали материалът, от който е произведен или проекта, дали цевта е проблемът, дали Стандартите позволяват да се видоизменя едно оръжие, така че то да попадне в категорията на опасните. Това особено въжи за произвеждащите халусни изстрели. Но ако може да бъде видоизменено такова оръжие, което произвежда халусни изстрели, то не може да бъде законно притежавано. И да е така, отговорът е, това се случва всеки дневно. Е, това не е проблем на законодателството. Продължаваме с представителя на Федерацията на ловците. Благодаря. Първо по въпроса, защо е необходимо на ловците да имат полуавтоматични оръжия? Защото когато Например, се, се ловуват птици по, по, по силата на директивата могат да се използват не, не повече от три изстрела. Когато има а, опасни животни, като мечки, например, може да се използват по-големи оръжия. В някои случаи, в гъсти гори, имаш нужда от подобни оръжия, тъй като, тъй като животните бягат много бързо и е трудно да ги а, оцелиш. Освен това, по, по етични съображения искаш а, животното да умре бързо и да не се мъчи. Тези полуавтоматични оръжия са популярни и сред жените, защото е по-лесно да се стреля а, с тях и е по-лесно да се използват и от хора с увреждане. По въпроса за това колко е, стрелци-любители ще бъдат е, засегнати от забраната на категория б 7 Мисля, че този въпрос е, трябва да получи отговор от страна на комисията. И накрая по отношение на пълнителите. Госпожа Форд почета, че пълнителя не е съществена част на едно огнестрелно оръжие, така че аз препоръчвам да има маркиране на, на огнестрелното оръжие, но ако ще се приема някакво ограничение е, на притежанието, можем да приемем, че само лица с съответните лицензии могат да купуват такива оръжия. Благодаря. И председателката благодари. Господин Стасен, искате ли да добавите нещо? Не, не, господин Стасен, ако може. Или пък комисията? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Няколко коментара, които са важни. Виждате, че основният приоритет за всички нас е сигурността и безопасността. Много оратори говориха за това колко е важно да има проследяемост и обмен на информация. Всичко това наистина е от съществено значение. Но системите ще проработят, ако има налични данни. С други думи, ако се маркира собствеността по силата на директивата. Сега обаче музеите, колекционерите излизат извън приложното поле на директивата. И ако това продължи да е така, обмена на информация ще бъде много ограничен и няма да има данни в системата. Прозрачността е нещо много важно, особено когато се разследват престъпления – можем да проследим откъде идва оръжието, но основният ни приоритет не е да идентифицираме убиеца, а да предотвратим престъплението. Съвсем накратко по отношение на музеите. Някои музеи са държавни. Например, музея Сън Кантенер. Тук съвсем наблизо. Той е изключен от приложното поле на директивата. Той е нещо като държавен орган. Античните оръжия също са изключени от приложеното поле, тъй като има а, споразумение в рамките на ООН. Става дума за оръжия, произведени преди 1899 година. Проблема е с съвременните оръжия. Музеите, които са отворени за широката общественост, действат като е, институции, образователни по своя характер, културни институции, можем да правим гъвкавост. По отношение на частните колекционери обаче, не виждаме защо такива хора трябва да могат да притежават годни за употреба е, военни оръжия. По отношение на, на ловците и на любители, любителите стрелци и е, категориите, чухте вече, че трябва да има не повече от 3 до 5 куршума в оръжието. Тоест, тук не се включват полуавтоматичните оръжия. По категория B7 и оръжията за, за спортна стрелба, тук трябва да бъдем по- предпазливи. В миналото Калашников също беше категория б 7 Това са военни оръжия, които са създадени за да убиват. А5 това е нещо като роднина на М16. А, а, американско оръжие за военни действия. И накрая, по отношение на дебата автоматично оръжие и полуавтоматично оръжие. Чухме много за, за, за критериите за прехвърлянето от автоматично към полуавтоматично оръжие. Това е погрешен подход, защото всички престъпления, на които станахме свидетели, са извършени с полуавтоматични оръжия. Искам да се обърна към комисията. Категория Б7 огнестрелно оръжие. Е, когато има законно притежание на такова оръжие, съответно трябва да има лиценз и съответно органите трябва да знаят колко са, са такива, е, колко на брой са, са тези оръжия. Какво е, смятате вие? Какво ще кажете за въздействието на една евентуална забрана и какво ще кажете за компенсацията? Това е въпрос, който, ако не се лъжи, е зададен към комисията, нали така? Повтарям, колко лицензи или разрешителни има за притежание на, на оръжие Б7 и съответно колко от тях ще бъдат забранени и каква е сумата за компенсация? Точния брой не ни е познат. Ще трябва да разпитаме държавите, да попитаме държавите членки и а, е, грешката не е за този пропуск не е в държавите членки, е просто неточната лоша дефиниция. Трябва да уточним а, е, точно какво имаме предвид а, е, под, а, за да забраним тези оръжия. съжалявам, но наистина можем да дадем такива цифри. Колкото до компенсациите, този въпрос е свързан с първия е, колко са тези оръжия. Евентуал, е, не са калкулирани тези компенсации все още. Преди е, обаче да се определи компенсацията, трябва да видим какъв ще бъде този преходен период, който ще се ще определи съвета за да, този преходен период, за да нямаме съмнение по-нататък при определене на компенсациите. Не искам да ме обвинят, че не съм дала възможност за отговори. Смятате ли, че сме получили достатъчно отговори? Господин Фелнер, очевидно на вашия въпрос не е даден отговор. Благодаря. Всъщност това само по себе си е интересен факт. Попитах дали комисията е установила връзка между незаконно използваните полуавтоматични оръжия и, и престъпленията, вероятно. Искам да разбера какъв проблем се опитвате да решите в крайна сметка, комисията. Всъщност няколко колеги попитаха дали има връзка. За съжаление съществува връзка между е, легално притежаваните е, полуавтоматични и престъпленията, извършени е, например, е, преди няколко години е, тези младежи, които бяха избити в Норвегия, това беше извършено с полуавтоматично оръжие. Имало и такива убийства в Обединеното кралство, в Германия, в Париж, е, за съжаление, има много-много е, смъртни случаи, предизвикани от е, полуавтоматично оръжие, включително и такова оръжие, което се с лиценз, притежавано по законен път. Законно притежавано. Искам да благодаря на нашите експерти ще внесем изменения към доклада. Има още много въпроси, които не са намерили своето решение и съм сигурна, че ще обменяме информация е, по различни канали в писмена форма и ще има и гласуване в последствие. Благодаря на всички.